да се обвърже. Това е единствения законосообразен начин, по който можем да действаме. Председателят, благодаря. С това приключваме тази дискусия и преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно общо разискване по риболовната политика. Естебеш, система ти е епиволиш споразумението за риболов в североизточната част на Атлантическия океан и също така споразумението за многостранно сътрудничество. Е, ще бъда много стриктен тук с времето за изказване. Надявам се, че ще проявите разбиране. Най-напред даваме думата за 4 минути на господин Валенса, нашия докладчик. Przewodniczący, шановна пани komisarz. Благодаря. Конвенция, którą... Госпожо комисар, колеги, конвенцията, която ще ви представя, бе подписана през 78 и влиза в сила на 1 януари 79 година. С нея се създава организацията НАФО с цел подпомагане, защитаване, оптимизиране и използването на риболовни ресурси и насърчаване на международното сътрудничество. Страните по конвенцията приемат промени към нея през 2007 и 2008. С този документ се въвеждат сериозни промени в конвенцията, Идеята е тя да се унифицира с други конвенции на регионално равнище, както и с други международни актове. Структурата на организацията бе модернизирана. Сега е на лице ясна отговорност, споделена отговорност между държавите на флага, държавите на пристанището, договарящите се държави – Процесът на взимане решение е оптимизиран, също и бюджета. Механизмите за решаване на спорове също са на лице. Одобрението на тези промени е в интерес на Европейския съюз, ето защо предлагам ние да ги подкрепим. Искам ясно да заявя обаче, че има някои проблеми в процеса на одобрение. Първо, договарящите се страни приеха изменения през 2007 на годишно заседание на английски. През 2008 документите бяха на френски, а общия документ, предложението на комисията – отне над две години. Не е приемливо да има такова забавене. Бързото взимане на решение е предпоставка за гладката работа на Европейския съюз. Съветът, парламента и комисията трябва да намерят разумно решение, за да избегнат забавенето на процедурата и да изпълнят една от основните цели на Лисабонския договор, а именно опростяване и ускоряване на процесът на взимане на решения. Този случай е доказателство, че нещата не текат гладко и трябва да предприемем съответните стъпки. И искам да ви напомня, че през декември 2009 влезе в сила Лисабонския договор. Комисията по ребарство сега би следвало да бъде представена, а също и парламент следва да бъде представляван по време на подобни преговори. През 2007-2008 Европейският парламент не бе представен по този начин по очевидни причини, но ние сме готови да дадем своето съгласие в рамките на нашите правомощия. Обаче искаме да напомним на комисията и на съвета, че процедурата се промени и трябва да се зачитат новите правомощи на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Фрага Естевес, 4 минути. Благодаря, господин председателю. Позволете първо да благодаря на комисията и на съвета за постигането на добро споразумение на първо четене. Благодаря и на правната служба на трите институции. Благодаря за специализираната помощ по отношение и разрешаването на някои проблеми, които възникнаха с новата процедура на комитология. А това е много важна стъпка напред, имайки предвид сегашното състояние на нещата. Всички, разбира се, трябваше да направим стъпки и това е компромис. Наистина това е смисъл на компромиса. Всички трябва да подхождаме гъвкаво. Преди влизането в сила на Лисабонския договор. Комисията вече работеше в тази насока и имахме проблем с 281 и 283 по отношение актовете за изпълнение и въвеждане в изпълнение. Що се отнася до регионалните организации за управление на рибарството, както Организацията за риболова в северо-западната част на Атлантика, НАФО. Необходимо е да се подчертае, че процеса на транспониране трябва да се извърши максимално бързо, без да се налагат бюрократични забавания, които до момента забавиха резултатното въвеждане в нашето законодателство на тези важни споразумения и актове. По същия начин стои въпроса и с член 48. Ще имаме възможност да помогнем на комисията да изпълни своите задължения, както и разпоредбите на НАФО по отношение и на бъдещите действия за делегиране на правомощията. Вярно е, че комисията искаше всичките членове да бъдат преразгледани именно чрез делегираните актове. А компромисът позволява това да се случи с изключение на регистриране, трансбордиране или нарушенията. С други думи, всички останали проблеми, които са свързани с наблюданието, все още ще бъдат управлявани от съвместното взимане на решение като процедура. Уважаеми госпожи и господа, тази процедура също следва да се промени, ако се окаже, че процедурите по съвместно взимане на решение могат да застрашат е, налагането на взетите вече решения е, от страна на общността. Именно на това основание Искам да подчертая, че това е сериозна стъпка напред, не само по отношение на конкретната разпоредба, а и защото се създава процедура за бъдещо разрешаване на проблеми между институциите в областта на рибо, риболовната политика. Благодаря, председателя. Благодаря. За комисията госпожа Даманаки има думата. Бихме искали Европейският парламент да даде съгласието си за одобряване на измененията към конвенцията НАФО. Искам да благодаря на господин Валеса за полезната му работа по доклада. Това изменение е насочено към ревизиране на конвенцията и привеждането й в съответствие с други международни конвенции и актове. Съобразени са модерните понятия за управление на риболовните ресурси. Рационализирана е структурата на организацията, отговарят се е, задълженията на договарящите страни, държавите на знамето и държавите на приста, е, по пристанищата. Предвидени са механизми за уреждане на споровете между договарящите страни е, това странно изменение ще е, позволи на Европейския съюз да изпълнява международноправните си задължения за устойчив риболов и ще допринесе за изпълнение на целите на договора. В интерес на Европейския съюз е бързото ратифициране и аз препоръчвам парламента да одобри именно това. Сега се спирам на втория въпрос – контрол и механизми за изпълнение по силата на конвенцията по отношение на риболова в северо-источната част на Атлантическия океан. Благодаря на госпожа Фрага за доклада. Виждам, че Комисията по рибарство има много сериозно отношение и подкрепя тези а, изменения. Наистина, изпълнението на контролния механизъм, осъществяването му е основен инструмент а, за а, управление на рибарството в тази част на Атлантическия океан и за предотвратяване на нерегламентирания и незаконен риболов. Но комисията не е много удовлетворена от пакетната сделка, постигната между парламента и съвета в тристранната им среща с комисията. Всъщност, разочарована съм от някои резултати, особено по член 48, посветен на е, реда за изменяване на действащия ред е, и на регламентите в Европейския съюз. Комисията искаше да има по-разширени делегирани правомощия, за да предлага бъдещи изменения. И ще поясня защо. Сега ще бъда внимателна, защото е, подобни проблеми ще възникват и, бъдещ, и в бъдеще. Както знаете, Европейският е, съюз трябва изцяло да въведе схемата, тъй като това е международно правно задължение за нас по конвенцията НЕАВ. Е, по тази конвенция измененията стават задължителни за нас 8 дни след приемането им. 80 дни след приемането им. Наистина се притеснявам, че ограничените правомощия които дават законодателите на комисията, могат да попречат за своевременното изпълнение на тези задължения. Това е действителността и това е отговор на опасенията, изразени от господин Валенса във връзка с сроковете. Не е обаче мое задължение да се изразявам за или против тази позиция. Вие трябва да направите преценка. Трябва да претворим разпоредбите на конвенцията НЕАВ в съвременен акт. За първи път транспониране им ще има, когато се приеме окончателно пакетната сделка. Но най-вероятно следващия месец ще се приемат нови изменения, които ще трябва да бъдат въведени в началото на 2011 година в правото на Европейския съюз. Ние се нуждаем от повече време. Госпожи и господа, според комисията по тази причина този регламент не засяга бъдещата позиция на институцията по отношение използването на членове 290 и 291 от договора за функциониране е, на Европейския съюз във връзка с транспонирането на правилата на регионалните организации за управление на риболова. Комисията ще предложи изменение на регламента и ще е, предложи увеличаване на мерките, е, които следва да бъдат е, възприети чрез е, повече делегирани актове. Защото е, обичайната законодателна процедура ще доведе до, срок, до забавяне на сроковете и до компрометиране на задълженията ни е, да изпълняваме международно-правните си ангажименти. Искам да благодаря на госпожа Фрага и на господин Валенса за докладите все пак и да благодаря на Комисията по рибарство за работата, извършена във връзка с тях. Благодаря. От името на групите, господин Кадек, две минути. Господин председателю, госпожо комисар, драги колеги, най-вече най ще взема отношение по доклада на госпожа Фрага. Той е от основно значение за укрепване на контрола в североизточната част на Атлантическия океан и за компетентността на парламента като съзаконодател в риболовната политика. Комисията по рибарство се стреми всички сили да се бори срещу недекларирания, нерегламентиран и незаконен риболов, който пречи на рибарите в Европейския съюз. Всъщност по този начин се борим с нелоялната конкуренция, защото нелоялните конкуренти използват недобре платени рибари, недобре оборудвани кораби. Регламента от 1 януари 2010 година предвижда повече конкуренция. Ние искаме да хармонизираме правилата в посока към по-високата летва и а, е, да уредим добре отношенията с трети страни. Европейският съюз се стреми към стриктен контрол а, е, с цел опазване на ресурсите и устойчиво развитие на европейското рибарство. Не искаме обаче тези правила да а, е, наказват онези, които ги спазват за сметка на онези, които ги нарушават. Трябва да има силни санкции, тежки санкции по отношение на незаконно ловящите риби. Вярно е, че бързо трябва да се транспонират нормите в европейското право и приветствам намеренията корабите на държавите, които не са договарящи страни, също да бъдат подложени на тези задължения, да бъдат накарани да ги спазват по отношение на делегираните актове, е, те ще бъдат изброени в анекс. Приложение това ще позволи да се упражнява контрол в коми... върху комисията. Парламента е, като законодател има своята пълна автономия за това, кои актове да възложи като делегирани и кои не. Äh, Госпожа Родост за 3 минути. Госпожо комисар, дами и господа, Радвам се, че можем да вземем решение по този въпрос, който е поредната стъпка към устойчивият риболов. Регионалните организации за риболова са много важни за доброто управление на ресурсите в глобален мащаб. За съжаление, преговорите винаги са трудни и напредъкът върви с много по-бавни темпове. Ето защо ние трябва да положим максимални усилия, за да насърчим регионалните организации за управление на риболова. А относно самия доклад, смятам, че новите мерки за контрол в държавата на пристанището и мерките за предотвратяване на незаконния риболов по силата на конвенцията на НИАВК са добре дошли. За съжаление, Преговорите бяха доста тежки, за да постигнем тази наша цел. Техническите въпроси са много важни. Трябва да, за да постигането на успех, особено по линията на делегираните актове, Някои хора са доволни от постигнатото, но други не. Все пак не трябва да чакам няколко години преди да има нещо материално. Парламентът трябва да по... вземе позиция и да покаже, че заедно с съвета може бързо да действа по силата на процедурата за съвместно взимане решение. И друга важна тема риболовът на скумрия в Исландия. Няв отговаря за международните води в, северо Атлантически океан, но видове, които мигрират като скумрията, изискват по-различен подход и независимо, че сътрудничеството е много гладко, за съжаление в този случай е на лице спор. Регионалните организации по рибарство трябва да отговарят и за крайбрежният риболов, включително и риболовът на мигриращи видове. Това е доста дръжка, дръзка степка, но определено се заслужава внимание. Госпожа Раймерс. Колеги, Включването на многостранно споразумение и на документа, свързан с риболова в северо източна южната част на Атлантическия океан е изключително важно. Целта е ясна. Необходимо да се използват максимално добре ресурсите. След това споразумението бе променено и пригодено към други регионални организации с управлението на рибните запаси. И важно е да се има предвид каква е структурата – на организацията, както и задълженията на договорните страни. Всичко това беше уточнено. Това е позитивно. Е, също така положителни са развитията по отношение альтернативните решавания на спорове и парламента с новите си правомощия, които проистичат от Лисабонския договор, трябва, разбира се, да подкрепи всичко. Като докладчих сянка от АЛДЕ, аз е, изказвам своята подкрепа за доклада на господин Валеса. Благодаря ви. Благодаря. Сега госпожа Левин за три минути. Благодаря, е, господин председателю, е, госпожо комисар, драги колеги. Искам да благодаря на колегите Фрага и Валенса за докладите, които обсъждаме. Комисията за риболова в северо източната част на Атлантическия океан е много важна за е, Европа и е, за риболова е, в тази част на Атлантика. Това е много важна организация със своята дейност, нещо, което не винаги наблюдаваме по други, при други риболовни организации. Трябва да признаем, че тук запасите са на критично ниво и в други организации не може да се прецени точно как функционират и не може да се прецени дали се изпълняват целите за оптимално използване. Подобряването на механизмите за контрол и създаването на черни списъци са много важни постижения. В резултат на е, оценката на функционирането на конвенцията се въвежда механизъм за решаване на споровете, е, но мерките са приети от НЕАВКА още през 2006 година, едва сега влизат в сила в Европейския съюз. Това е твърде бавно. Европейският съюз трябва в по-висока степен да е готов да изпълнява международните си задължения. Борбата с незаконния улов на риба е от все по-голямо значение. При е, някои видове 30% от улова е незаконен. 11 до 26 милиона тона риба на стойност 23 милиарда долара всяка година а, е, са жертва на този а, е, незаконен а, улов. А това е по официални данни, а, които може би съставляват една пета от реалното количество. А, не само в открито море трябва да се борим с незаконния улов, но и в крайбрежните води, особено тези на развиващите се страни. Регламентите на Европейския съюз са много важни инструменти за тази борба. Операторите откликват на мерките, като променят или местата, където ловят риба, или пристанищата, където разтоварват, или дори държавата на своето знаме. И това затруднява контролните органи както на национално, така и на международно ниво. Механизмите за контрол карат незаконно ловуващите съдове непред непрекъснато да прескачат от една към друга държава на знамето. Това е въпрос, който трябва да бъде решен от Европейския съюз. Той се нуждае от повече сътрудничество с регионалните организации за управление на риболова, но се нуждаем и от глобален регистр на риболовните съдове, където и ясно са посочени реалните собственици на всеки съд. Европейския съд трябва да поеме своята отговорност в борбата с незаконния улов на риба в глобален мащаб. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący. Господин Грубачик за две минути. Благодаря. Първо искам да поздравя и двамата докладчици. Това е много важен доклад, който поставя акцента върху контрола. Що се отнася до водите, прилежащи на Европейския съюз, има зони, които са освободени от е, контрол. Те изобщо не са обект на контрол. Трябва да направим така, че да обхванем абсолютно всички води на Европейския съюз. Но преди всичко трябва да отбележим, че няма един единствен начин за разпределение на квотите и за докладването на улова от държавите членки. Според анализите, Европейската комисия не разполага с данни по въпроса. и позицията на комисията може да е противоречива. Хубаво е да си спомним за популацията на херинга в Балтийско море. От 2004 година разглеждаме какви са причините за положението, но все още не е намерено обяснение. Относно рибното брашно, рибното масло – Тук отново трябва да видим как стои въпросът за контрола. Докладите са доста селективни, както е случая за Източно-Балтийско море. Относно риболовните съдове, основният въпрос е Северен поток, създаването на този тръбопровод, защото рибарите ще загубят доходи от неговото създаване. Трябва да вземем предвид всички тези фактори в нашата политика и в всякакви доклади, които касаят реализацията на подобна политика. Благодаря. Um, Госпожа Дац, благодаря. Госпожа комисар Деманака, наистина много е натоварена тази вечер заседавахме и в Рибната комисия. Позволете да започна с благодарности към докладчиците. И разбира се, искам да повторя и казаното от колеги по отношение тревогите за забаването и е, недостатъчния напредък по тези въпроси. Искам да изпитам използвам случая, за да се обърна към споразуменията в областта на рибното стопанство по един по-общ смисъл. Необходимо да има наистина сътрудничество между всички договорни страни. И наистина се обръщам към госпожа комисар, която каза, че тези споразумения всъщност изискват отговорно отношение на всички, които участват в тях да си представим, че се срещате с сега с една инвестиция, мултимилионер. Не трябва наистина да стане въпрос за производство на а, много ценен продукт, възобновяем по своя характер и се спазват много високи международни стандарти. Тогава Вашия съсед решава да прекрати това споразумение и наистина да едностранно да а, използва своя ресурс. Ето това се случва именно с Комрията а, по отношение на наистина споразуменията с на Северна Ирландия, Исландия и Фарерските острови. Госпожо комисар, вече чухме какво казвате вие и наистина високо оценяваме позицията ви по отношение на този проблем. Обаче, е, отчитайки вашите усилия, искаме и парламентът, и комисията наистина да застане а, е, много по-твърдо до вас, когато се водят преговори по отношение на резолюция, която става много-много трудна в една наистина сложна обстановка на измама. Благодаря ви. Благодаря. Uh, Днес е, госпожа Дотс се изказа. Патков ще говори по-късно и аз. Тримата сме ирландци. Ние представляваме почти всички рибари на остров Ирландия. За нас рибарството е много важно и то от дълги години. Крайбрежните е, общности зависят от него, но както съм казвал и друг път, никога не са били по-разочаровани хората от рибарите защото е, няма проследимост от улова до вилицата, има драконовски санкции. Е, за тези, които спазват правилата, а в същевременно се внася риба със съмнителен происход и съмнително качество. Някои от тези въпроси а, са предмет на разговора тази вечер. А, приветствам предлаганата забрана по линия на конвенцията и НАФО за разтоварване на незаконно уловена риба на европейските пристанища. Мисля, че това е изключително важно като мярка и е, ще бъде преследвана тази мярка и нейното осъществяване със същата настойчивост, както най-важните е, мерки за Европейския съюз. Европейският парламент е, трябва да запази прерогатива си да следи бъдещите изменения на конвенцията. Това е много важно. Важно е също комисията и парламента да работят в по-тясно сътрудничество помежду си, за да се извлекат максимални ползи за нашите крайбрежни рибарски общности. Най-сетне искам да кажа, че не трябва да пропускаме тази възможност да развиваме аквакултурите. Прекалено много риба се внася в Европейския съюз, а ние бихме могли да я произвеждаме сами. Там има много големи възможности и економически целесообразно е повече усилия да положим за развитие на аквакултурите. Госпожа Андреас Баре за 3 минути. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя и двамата докладчици. Доклада на госпожа Фрага проистича от системата за контрол и правоприлагане, предложена от НЕАВК през 2006 година, макар че самото споразумение от 1982 година – Става въпрос за контрола на риболовни съдове в зоната по конвенцията. Докладът на госпожа Фрага представлява правната уредба необходима за въвеждането на тези мерки на европейско равнище. Измененията касаят е, по-добро спазване на изискванията от риболовни съдове от държави, които не са страна по конвенцията. След това отказа за разтоварване на замразена риба, за която няма свидетелство, че е обект на законен риболов. Искам да акцентирам нещо, което се споменава в доклада от 2006 година, а също и в доклада на Валеса. Както казах, самата конвенция от 1978 година, над 20 години – Искам да кажа, че не приемам методите на комисията, що се отнася до транспонирането на препоръките на регионалните организации за рибарство. Трябва да се борим с незаконния риболов, недекларираният риболов, но трябва да се борим с евентуалните пропуски в законодателството. Не е достатъчно само да транспонираме съдържанието на други нормативни актове, защото това намалява яснотата и доверието в подобен подход. Нуждаем се от съвместно взимане на решение, институционален баланс. Трябва предите мерки много бързо да се прилагат и ефикасно от различните организации. В парламента редица пъти сме подчертавали колко важни са подобни регионални организации. Общностното законодателство трябва да се спазва и организациите с подобни решения, когато нарушават общностното законодателство. Комисията спомена, че ще има ново споразумение. Искам да я помоля процеса да мине колкото се може по-бързо и по-бързо да се предложат промени, защото не може с пропуски в законодателството да се прикрива незаконния риболов. Благодаря. Господин Галахар. Господин председател, госпожо комисар, наистина искам да поздравя най-напред докладчиците за доклада и доклада наистина не е противоречив и всички са съгласни на компромиса. Необходимо е, разбира се, дългосрочно да се осигури опазването и използването на ресурсите в този част на Атлантика с всеобща полза и устойчиво развитие. Аз бих искал да повдигна този въпрос, свързан с комрията по отношение запасите, които се, по които се осъществява този риболов. Наистина спора трябва да се разреши максимално бързо, ще, много бързо, защото в противен случай ще има изключително отрицателно а, въздействие върху бъдещите запаси, улов и устойчиво развитие. Наистина а, не може да се стигне до споразумение на, послед, на последното заседание, което се проведе в Лондон. Надяваме се, че ще можем на следващото заседание да видим, че в крайна сметка комисията оценява а, ситуацията след 26 разговорите, които се водят, за да може в крайна сметка да се гарантира а, допустимия улов. По този начин трябва да се водят преговорите. Не бива да повтаряме е, грешките от миналото. Не, не може в никакъв случай да повторим е, случилото се с синия маджит с е, скумрията. Благодаря. Имате думата за две минути. Благодаря, господин председателю. Подкрепям докладите, които разискваме тази вечер, но искам по-общо да изразя и подкрепа за международните споразумения за регулиране на риболова. За успеха на тези международни споразумения между риболовните нации трябва да има консенсус между всички договарящи страни, че ще изпълняват мерките за опазване, които се налагат и които се е, изискват. За основа на плановете за управление и опазване, трябва да се използват научните доказателства. В Шотландия, моята страна, общата риболовна политика не е води до такъв успех. Много голям обем има изхвърлена риба и има също така съкръщаване на дните, които рибарите могат да прекарват в морето. Мисля, че е, Шотландия е много ценна от гледна точка на риболова и трябва да бъде вземана предвид във всички международни споразумения. Ако искаме да имат успех международните е, споразумения, е, не може да се толерира ситуация, при която едностранно една държава може е, да застраши е, с изчезване, с унищожаване целия запас от даден вид. Е, приветствам е, механизма за е, уреждане на спорове. Госпожа Даманаки е запозната с настроенията в Шотландия, които видя при последното си посещение там. Трябва във всички случаи, когато се опитваме да направим нещо, да се опираме върху солидни научни съвети. Трябва да имаме наистина осъществими планове за управление и преди всичко да имаме стимули за онези, към които са насочени плановете, за да могат рибарите и риболовните общности да ги изпълняват. Госпожа Сарбо за една минута. Господин председател, незаконен деклариран риболов е пагубен за крайбрежните общности и за морската екосистема, а също и за продоволствието. Ето защо приветствам споразумението с съвета. Това е допълнителна стъпка към изпълнението на предложението на комисията за НЕАВК. Повече мерки за контрол и законодателната уредба са предпоставка за спазването на задълженията и за ефикасното управление на ресурсите в Атлантическия океан. Независимо от постигнатия напредък, предложеното поле на регламента ни не дава възможност да подходим глобално към всички проблеми, свързани с незаконния риболов. Например, хиляди правователни съдове са под флага на държави, които нямат никакво желание да спазват международното право. Тук това не е добре не само за риболовните споразумения. Тук става въпрос и за робски условия на труд. Благодаря. Импровизирани изказване господин Сакиевски за една минута. Господин Сакерски, имате думата. Уважаеми госпожи и господа, конвенциите за бъдещото сътрудничество в северо източния северо-западната част на Атлантическия океан трябва да бъдат изменени. И тези изменения са насочени към оптимално използване на ресурсите, адекватно управление, системен подход към риболова. Освен това, трябва наистина да устоим на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Необходимо да има устойчиво развитие на рибните запаси и риболова. Необходимо е винаги да се контролира процеса на риболов, да се следи нивото на запасите, да се взимат решения. Решенията трябва да бъдат адекватни. Господин Брихо, една минута. Благодаря, господин председателю. По време на преговорите за споразуменията в панелите, шефът на делегацията на Европейския съюз пое ангажимента да се дадат на рибарите на Сен-Пьер Миколо обратно правата върху квотата която те ползваха в миналото. Euh, за сега обаче няма такова връщане на квотата. И подобно връщане на квотата трябва да бъде официализирано. Това може да стане с обикновена поща, след като бъде е, окончателно приключено е, воденето на преговори. Може ли госпожа комисарят е, да ни даде повече подробности в тази връзка? Става дума за полярната треска. Господин Ферейра, благодаря. Многостранното сътрудничество по рибарство в международни води е важна предпоставка за устойчивият риболов, а също и за дългосрочното опазване на рибните ресурси опазването и използването на ресурсите се нуждаят от необходимия механизъм с мерки. Организациите по рибарство следва да участват в този механизъм. Контролът инспекциите изискват повече усилия от държавите членки – чрез многостранно сътрудничество и чрез транспонирането на мерки. Този факт не следва да бъде пренебрегван от комисията. По-добрите мерки за контрол изискват повече инвестиции и финансиране. Ето защо трябва да помислим и за източниците на финансиране, с които да осигурим ефикасен контролен механизъм в подкрепа на законодателството, което приемаме. Целта е да осигурим и най-доброто ниво на съфинансиране в тази зона, което по-настоящем е на 50%. Благодаря. Господин Оверман за една минута. Благодаря, господин председателю. Имаше промени от януари 1997 година насам и трябва наистина да помислим какъв да бъде оптималният начин за използване и управление на ресурсите. Всичко това трябва да се основава на устойчиво екологосъобразно управление в името на бъдещите поколения. Това се отнася както за големия риболов, така и за по-маломащабните. Необходимо е наистина структурите да бъдат запазени, дори когато са фамилни. И те трябва да могат да устоят именно с помощта на законодателството срещу незаконния риболов. Наистина, Знаем, че те са застрашени, следователно ние трябва да направим необходимото, за да ги защитим в името на бъдещите поколения. Нека да подготвим това споразумение. Благодаря. Благодаря. И на последно място госпожа Даманаки. Две минути. Искам отново да благодаря на двамата докладчици за прекрасната им работа. Искам също да благодаря на всички евродепутати за направените бележки и изказвания. Разбирам, че наистина докладите са с голямо значение, защото след тези изменения положението драстично ще се подобри. В частност, ще бъде усъвършенстван контролът и ще бъде подобрена възможността ни да се борим с незаконния риболов. Проблемът с незаконния риболов наистина трябва да бъде решен от нас, тъй като той руши устойчивостта на ресурсите и е, представлява голяма опасност за крайбрежните ни общности. Ако устойчивостта на ресурсите се срине, то хората, които живеят по крайбрежието, нямат никакво бъдеще. Затова е изключително важно да е, бъде прилаган този е, контролен е, механизъм. Измененията могат много да ни помогнат в тази насок. Искам също да подчертая, че разбирам необходимостта от повече ресурси. Необходими са ни повече средства за добро изпълнение на правилата. Няма да е лесно да се постигнат тези цели, като се има предвид е, кризата, но ще положим максимални усилия. И последна бележка. Искам да се спра по-подробно на е, реда за съвместно приемане на актове с участието на парламента, съвета и комисията във връзка е, с въвеждането на тези решения и в транспонирането им в нашето законодателство. Споделям вашата преценка, че регионалните организации за управление на риболова са много важни за нашата политика и трябва там много сериозно да работим, за да се преборим с незаконния улов на риба в световен мащаб. Много важно е да постигнем приложение в световен мащаб на нашите принципи за борба с незаконния улов. Това ще повиши устойчивостта на запасите в световен мащаб. Искам да приветствам е, предложенията за разширяване на сътрудничеството и евентуално за създаване на световен регистър на риболовните съдове, но докато стигнем до там, е, трябва да изминем много междинни стъпки. Би трябвало да се споразумеем да стимулираме международното сътрудничество. Ако искаме това да постигнем, трябва бързо да се въвеждат в нашето право решенията, приемани в тези регионални организации. Именно по тази причина комисията иска да й бъдат предоставени по-голям обем делегирани правомощия. Разбираме, е, че сме в, е, при нови условия, че имаме нови процедури за приемане на актовете, но е, вие съвместно с съвета преценявате как да ни предоставите правомощия и какви точно. Проблемът не е само на комисията. Става дума в случая за международната репутация на Европейския съюз, за това как ще гледат другите на нас, ако забавяме въвеждането във вътрешното право на Европейския съюз на е, решенията на тези международни организации. За това настояваме да имаме е, така по-внимателно изработен баланс. Съгласни сме с вас, че трябва да има баланс е, между трите е, институции, но този баланс трябва да бъде по-добър, отколкото е сега. И е, е, бих искала е, специално да благодаря на е, парламента за това, че разисква по-ефективното изпълнение на ангажиментите ни по линия на регионалните организации за риболов. Господин Валес, за две минути. Благодаря, искам да благодаря на всички за обсъждането на доклада тази вечер. Мисля, че всички сме на едно мнение. Въведените промени са необходими. Искам да благодаря на госпожа Фрага за нейната работа като председател на нашата комисия. Но искам първо да благодаря и на вас, госпожо комисар. Работата с вас беше наистина удоволствие. Разбирам, че Европейските институции са много динамични. Що се отнася до измененията към конвенцията, ние можем само да ги приемем и подкрепим. И мисля, че сега вече сътрудничеството ни по време на преговорите трябва да е както трябва. Бързо, ефика прозрачно. Благодаря ви, госпожо пред... комисар, за вашето изказване. Очаквам да се сътрудничим ползотворно в бъдеще. Благодаря госпожа Фрага Еста за две минути. Благодаря, господин председателю. Аз бих казала на госпожа комисар, че, например, утре това, което ще приемаме, не е много добър пример за конвенцията на АВК, защото всъщност ние искахме точно това да избегнем. Това предложение дойде първо късно. На второ място, Процедурата бе променена от консултация към съвместно взимане на решение и като цяло предложението се промени в съответствие с този начин на взимане на решение чрез съвместно взимане на решение. По този начин пострада член 48 от регламента, който всъщност именно създава това изменение към регламента за бъдеще по отношение транспорнирането на различните препоръки и предложения за изменение на, НАФК. Само в някои от областите успяхме да постигнем съвместно взимане на решението с съвета с помощта на комисията. Това все пак е стъпка напред. Имайки предвид всичко това, аз лично се ангажирам, госпожо комисар. Обещавам, ако това не сработи в бъдеще, ако ни пречи да обединяваме нашите ангажименти и да изпълняваме своите задачи, парламента ще започне да работи в тази посока, така че да се преодолее това затруднение. Аз се надявам е, и вярвам, че комисията ще използва новите правомощия по един мъдър начин, е, за да може да се постигат компромиси с институциите. Благодаря, госпожо комисар. Бих искала да добавя, че наистина надявам се в бъдеще нещата да работят по-добре, отколкото в миналото. Вие разполагате със съответните инструменти. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря на колегите, благодаря на госпожа комисар. С това приключваме този дебат. Утре в 12.30 часа е гласуването. А сега преминаваме към едноминутните изказвания и ще следваме дневния ред. Само за минутка ще спрем за кратка почивка, не по-дълго от минутка.